Европейския парламент. На заседанието през февруари ще говорим по същество. Надявам се, че съвместно можем да постигнем резултат. Председателят, благодаря на госпожа Берес. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще се състои утре в 12 часа на обяд. So Преминаваме към следващата точка общи разисквания относно финансови инструменти. Няма да изчитам наименованията на инструментите. Направо ще дам думата на моя колега, председателя на помирителната делегация на парламента, господин Видал Куадрас. Имате 4 минути. Благодаря. След дълги и трудни преговори, делегацията на парламента, помирителната комисия, се съгласи а, е, с а, е, предложенията на съвета с голямо мнозинство на 25 октомври. В самото начало искам да благодаря на всички онези колеги в а, е, делегацията на парламента, които присъстваха на преговорите благодаря на съвета за откритостта. Благодаря и на комисията за постоянната подкрепа, на която се радвахме. Като председател на нашата делегация на преговорите, трябва да кажа, че цялостните резултати са удовлетворителни за Европейския парламент бяхме изправени пред едно политическо предизвикателство, което чисто интелектуален план беше много интересно. А то беше как да адаптираме съществуващите инструменти към потребностите на новия ни договор. Успяхме да го направим, господин председателю, като основните елементи на тези инструменти, приоритетите, целите, очакваните резултати, както и разпределението на фондовете минаха в, по процедурата за съвместно вземане на решение. Както знаете, там парламента и съвета са равни с са законодатели. Още нещо искам да подчертая поради по време, извинете, на нашите преговори. Европейската комисия мисля, че много по-ясно формулира своята декларация за използването на делегираните актове в бъдещи финансови инструменти. И това бе записано съвсем ясно. Още нещо искам да подчертая. И то е свързано с политическата декларация на съвета за използването на делегираните актове в бъдещи финансови инструменти, които ще се използват за външна дейност. Съветът там заявява, че ще работи надлежно по тяхното изпълнение. Това беше един от основните моменти, на които те настояха. Първоначално нямаха голямо желание, но след това имаше достатъчно силни аргументи от наша страна, за да ги убедим. Сега, самите инструменти. Що се отнася до инструмента за индустриализираните страни, там успяхме да включим в едно приложение един преход, един, извинете, прак за ресурси, които да се заделят да географски зони. Що се отнася до страните износителки на банани, съвсем ясно описахме критериите, както и разпределението на ресурсите. Описахме също така и методът, който ще се използва. Комисията не би могла а, по никакъв начин да се възползва от а, някакви съществуващи празнини или маршове. Такива не съществуват. В рамките на този инструмент, а, трябва да кажа, обаче имаше един момент, а, където не успяхме да защитим добре гледната си точка, т.е. нямаше съгласие около нашата гледна точка, но от друга страна помирение това означава. Това не означава да на 100% да спечелиш всичко, което искаш. Ние успяхме да наложим някои от основните моменти, на които държахме. Дадахме им възможност и те да наложат част от важните за тях елементи. И искам да допълня, господин председателю, че ако парламентът не беше приел този инструмент, инструмент, който ще се ползва от държавите носителки на банани, щеше да има много сериозни последици. Щеше да има замразяване на програми. Знам, че има колеги, които съм добросъвестно възразяваха, но няма другаде да средства, които да отидат за тези програми. Едни много уязвими сектори от обществата в тези държави щяха наистина да пострадат от едно такова решение от наша страна, а пък политическите последици щяха да бъдат изключително вредни. Не бива също така да забравяме и преговорите, които водим а, под шапката на СТО. Те също щяха да бъдат провалени. И накрая, господин председателю, съветът вече прие това споразумение. Така че, като част от джентълменското ни споразумение с тях, те очакват ние утре да ратифицираме споразумението, както сме обещали. Моята препоръка като председател на нашия екип, който представлява парламента на помирителната комисия, парламента утре да гласува за. Uh, Благодаря. Сега давам думата на докладчиците. Като начало, господин Георенс, имате 4 минути, моля. Благодаря, господин председател. Регламента за съпровождащите мерки за бананите има два аспекта. Единият аспект е сътрудничество за развитие и един институционален аспект, който има отношение към правомощията на парламента за вземане на решение. По първия аспект нямаме проблеми. По втория аспект обаче ни се разминават представите. Как може да се съчетае регламента за допълните мерки за бананите – с разпоредбите на Лисабонския договор и по-специално член 290. Да кажем ясно, след влизане в сила на Лисабонския договор, парламента има равни права с съвета за одобряване на приоритет, стратегически приоритети за разпределение на европейските фондове, включително фондовете за сътрудничество за развитие. Като докладчик с съответствие с мандата, който ми бе даден от Председателския съвет на парламента и като оглавяваща делегацията на парламента, по време на 8-те тристранни срещи с съвета и комисията следвах три, двете основни водещи линии. Първо, не може да се отказваме от изискването да има равноправие между парламента и съвета по, вре... по отношение на определене на приоритетите за финансови програми. Второ, не можем да се отказваме от прерогативите си за демократичен контрол в рамките на този инструмент и да създаваме опасни прецеденти за бъдещето. След 8 триалога и като се има предвид на отстъпчивостта на съвета, резултата е, че има две различни реакции. В е, мнозинството си делегацията гласува за компромисен проект е, в рамките на процедурата за помирителната процедура, но като докладчик аз искам да ви предам, че а, е, моята лична морално задължение ме кара да представя това решение, но и моралните ми задължения се свеждат до това, че искам да ви кажа, че според мен резултатите са много недостатъчни, крайно незадоволителни. Защо? Защото така създаваме един опасен прецедент. И а, по законопроекта за допълнителни мерки за бананите, парламента има ролята само да бъде уведомяван. Докато той за стратегически въпроси трябва да може решава наравно с съвет. Тук става дума за 190 милиона евро. И ние очаква, се казва, че ние само трябва да получим информация от е, съвета. От комисията и съвета трябва да решава сам. Но това е крачка назад спрямо разпоредбите на Лисабон – а и от решението от 1 декември 2009. До 2009 в рамките на една отрицателна процедура ние имахме възможност да налагаме е, мярка за спиране на определени решения. А в момента нямаме и това право. Е, съветът е решил да отнеме правото на парламента да има възможност да бъде съзаконодател и да останем само в е, функцията на бъдеще е, да бъдем информирани. Тоест, ние правим две крачки назад, напълно отстъпваме. Именно по тази причина аз ще гласувам против и пак искам да кажа, че решението е изключително трудно, но смятам, че трябва да поема тази отговорност, защото не можем да създаваме толкова опасни прецеденти е, за бъдеще и да се отнема ролята на, парламента да взема решение по програми за финансиране. Uh, Сега давам думата на господин Шолц за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Когато почнах работа по тази темна, не очаквах, че преговорите ще бъдат интензивни през последните две години. Трудно е да се оправдае това под партньорите ни, както и гражданите. Трябваше да се постигне договореност в рамките на месеци, но влезе в сила Лисабонския договор с делегираните актове и някои от големите държави членки отказаха на парламента по-големи правомощия за упражняване на контрол. Беше договорено по-ранен етап, че инструмента за сътрудничество с индустриалните развитите държави ще отиде над 300 милиона обмена в сферата на културата, енергетиката и търговията, малките и средни предприятия бяха разгледани по по-особен начин. Получа се забавене в съществуващата многогодишна финансова рамка. Съществуваше малка сума, която можеше да се инвестира. И това е жалко, защото този инструмент може да финансира а, проекти, например, изпращането на а, европейски студенти в а, Африка, Азия, Латинска Америка. Сега има по-широка географска основа, има голям потенциал. Трябва да се реши за какво могат да се изразходват новите средства. В приложение 2 са посочени развиващите се страни, където поне 5% от средствата могат да се използват за публична дипломация. и за отстояване на основните ценности на Европейския съюз Може да се финансира и външната мобилност на студентите, могат да се финансират и други области в социалната сфера, половината от които отива за малките и средни предприятия. Трябваше да има фокус върху страните партньорки, които отговарят на стандартите на МОД за и унези, които участват в световните усилия за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Ние искахме също да обърнем особено внимание на възобновяемите енергии. Когато говорим за метода на контрол, за органите за контрол, не могат да се използват тези средства за субсидии, за телефонни компании в Латинска Америка или другаде по света. Мисля, че това е правилно. Трябва да се гарантира, че когато се предоставя финансова помощ, основният принцип следва да бъде спазван. Ние трябва да проявяваме последователност в различните политики, като, например, противодействието на кризата с продоволствието. Комисията също е предвидено да изготвя годишни отчети на изразходването на средствата. Регламента трябва да се приложи по такъв начин, че действително да стигнат средствата до бенефициентите. Ние имаме отговорност като законодателен орган с право на вето да направим така, че бенефициентите да получат средствата. Съгласен съм с докладчиците. Ние ще отстояваме тези демократични права. Благодаря. Сега госпожа Гал има думата за 4 минути. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги. Моите колеги вече коментираха, че са очудени от това, че преговор, при преговорите се е проявила силна съпротива срещу правомощията на парламента а, за упражняване на демократичен контрол. Всички ние бяхме много очудени. Никой от докладчиците не си беше представил подобно нещо. Много се радвам обаче, че водим а, този заключителен дебат по въпроса преди гласуването. В доклада по финансовите инструменти аз се опитах да дам своя принос и тезата ми е, че този инструмент има за цел да насърчава демокрацията, правата на човека и върховенството на закона и премахване на смъртното наказание. А също така и да се окаже подкрепа на неправителствените организации в трети страни. Много важно е това, че парламентът има равни права като законодател в тази област. Затова начинът по който използваме тези инструменти е особено важен. На първо четене постигнахме споразумение по същество. Постигнахме споразумение, например, че на НПО трябва да се оказва подкрепа. При следващите четения ние се занимахме с правото на демократичен контрол, упражняван от парламента. Това има голямо символично значение, тъй като искахме да покажем, че сега парламентът от 2009 година насам играе важна роля успяхме да постигнем споразумение между институциите. Искам да благодаря на всички, които участваха в преговорите. Знаем, е, че когато се постига компромис, трябва да се откажеш от някои свои искания. Заедно с това обаче смятам, че парламентът и съветът успяха да постигнат напредък. И се надявам, че в бъдеще със съвета ще вземе съвместни решения по стратегията и планирането. Радвам се, че е постигнато споразумение то ще укрепи преговорната позиция на парламента. Това е особено важно, когато говорим за демокрацията и правата на човека в третия свят. Заедно с това обаче, тук става дума не само за доверие между институциите. Всъщност, при гласуването много важно съображение е са проблемите на третия свят. Надявам се, че е, ще ни подкрепите. Председателя, благодаря. Сега давам думата на госпожа Лох Билер за 4 минути. Благодаря, господин председател. Като съдокладчик и аз искам да започна с няколко думи по съдържанието. Измененията в настоящите инструменти дават възможност да се покрият по изключение разходи, поети от е, неправителствени организации при изпълняване на определени проекти и програми. Това е необходимо, за да се повиши гъвкавостта на инструмента, а също и защото много правителства вече не освобождават НПО от данъци. Понякога, за да засилят натиска им и да им ни ограничат свободата на действие. Това е една много реална и притеснителна тенденция. Затова е добре, че успяхме да постигнем тази, това изменение на текста. Процедурата също постигна и добри резултати за разпространяване на демокрацията и човешките права в рамките на програмите на 2020 година. Очакваме в скоро време и предложението от комисията. В резултат от нашите преговори комисията съобщи, че е, в бюджета до 2020 бъдещата законодателна основа за различни инструменти ще предлага широка употреба на делегирани актове, за да има по-голям елемент на гъвкавост при изпълнение на политиките през съответния финансов период, като се спазват прерогативите на двата законодателя. Също бе прията и декларация на съвета за използването на делегирани актове във външните отношения, което засилва позициите на преговорите на парламента по бъдещите въпроси на демокрацията и човешките права. Споразумението, което постигнахме с съвета, ни дава възможност да сложим акцент върху целите, прерогативите, финансовите разпределения и съответните резултати. Парламента ще има по-голяма тежест да каже кои цели да се за кои цели да се отделят повече пари. Цели свързани с демокрацията и човешките права. В е, миналото не можехме да даваме помощи на парламенти, например, а в момента с делегирани актове ще имаме максимална възможност за гъвкавост, за да можем да определяме по целесообразие приоритетите ни. Делегираните актове ще могат да се използват и по е, стратегически документи, не само по законодателни. Ние не постигнахме всичко, което искахме в този кръг на преговорите ни, но оставаме напълно решени да преследваме целите си в следващия кръг на преговорите през януари. Председателят, благодаря. Сега последният докладчик, господин Мичел, имате и вие 4 минути. Благодаря, господин председател. Процеса на померения създаде някои безпокойства у парламента. Бяха поставени доста въпроси, свързани с правомощията, дадени на комисията във връзка с външните инструменти за финансиране. Парламентът и съветът трябва да вземат важни стратегически решения. Това е нещо положително. Напълно съм наясно, че преговорите бяха много трудни, много сложни, особено като си има преди, че съветът не беше активен. Не направи нито едно насрещно предложение по време на разговорите. Парламентът за това беше принуден да направи отстъпки в полза на страните бенефициентки. Много от колегите ми от комисията ДЕВЕ, включително докладчика Гьоренц, считат, че решеното във връзка с инструмента за придружаващи мерки за сектора не е приемлив. Членовете на ДЕВЕ определят особено за важно последното изречение от второто приложение, че това не трябва да поставя прецедент за финансирането след 2013. Надявам се, че, комис... че парламентът ще настоява да се спази това условие в бъдещите преговори. Ако тази клауза не се спази, това означава, че парламентът ще се откаже от наблюдение и контрол върху огромни средства, които се отнасят за огромни географски региони. Ето защо аз подкрепям безпокойствата, изразени от господин Гьоренц. И трябва да кажа, че време е председателят на Европейския парламент да поиска независимо разследване на ролята, която Европейската комисия трябва да играе като честен посредник, без да взема страната на която я да е отстраните и да направи а, така, а, че да бъдат а, защитени интересите на европейските граждани. Не мога да кажа, че сме постигнали напредък по финансирането на програмите за развитие. 36 милиона преди са ставали жертва, сега тази цифра значително е намаляла на 90% от хората, които ще изпитват нужда от помощ, ще бъдат родени в развиващите се страни. И ако ни предприемем действия, ще оставим ужасно наследство на нашите бъдещи поколения. Националните парламенти, парламенти трябва да осъзнаят важността от този въпрос. Нуждаем се от последователност при прилагането на помощта. Ефективността, ефикасността, последователността са възможни само ако има прозрачност и отчетност. Това не е сдружение на а, жителите на дадена сграда. Това е Европейски парламент и ние трябва да искаме Европейската комисия да изпълнява своите задължения. Две и половина години ми отне да договаря този инструмент за сътрудничество за развитие. Ако комисията по собствена воля не се върне към духа и принципите на договорите, председателят на Европейския парламент трябва да им поиска отговорност. Наша отговорност е да защитим тази институция срещу посегателствата, независимо от къде идват те. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Изкушен съм да кажа, че ако на... може да накарате комисия да не бъде изцяло неутрална при преговорите, но не знам дали това е възможно. Сега давам думата на комисаря Фюле. Господин председател, уважаеми депутати, дебата върху финансовите инструменти идва след дълъг процес. Става дума за пакет от важни законодателни изменения. Европейската комисия отправи първото си предложение през април 2009 година сред тях развиващите се страни да бъдат включени в инструмента за индустриализирани страни, като инструмента за економическо сътрудничество. Това щеше да бъде възможност за дейности, които не са официална помощ за развитие. Освен това, комисията отправи предложение за мерки, за мерки към, в допълнение към разговорите в Женева и СТО. Те включват е, и страните производителни, с производителки на банани. Утре, след две години преговори, парламента ще гласува пакета за развитие върху пакета за сътрудничество за развитие. Съветът вече прие компромисът, постигнат в помирителния комитет. Преговорите обхванаха сложни въпроси, в контекста на влизането в сила на Лисабонския договор, независимо от различията между парламента и съвета, комисията смята, че институциите са постигнали балансиран подход. Комисията и нашите колеги Катрин Аштен и Андерш Пибалкс искат да отдадат дължимото на усилията и на двете страни не можем да не благодарим и на заместник председателя Видал Куадрес и неговия екип, както и на последователни председателства на съвета. Господин председател, госпожи и господа депутати, провалът на този пакет не е вариант. Ако не бъде постигнат този компромис, ще нанесем сериозен удар на името на Европейския съюз като уважаван търговски партньор. Също така не бихме могли да осъществяваме сътрудничество във важни области с нашите стратегически партньори. Ето защо Европейската комисия приветства споразумението до 2013 година. С този компромис комисията ще може веднага да започне да осъществява мерките по допълнителните мерки за бананите. Комисията е благодарна за коригиращ бюджет 6 2011 година е, за който договорен, беше постигната договореност между парламента и съвета. Допълнителните 4 милиона за мерките за банани дават възможност да започнем е, изпълнението веднага. Дейностите, които ще бъдат финансирани, ще усъвършен, ще дадат възможност е, съветът, Съюза да осъществява своите интереси и в крайна сметка да се изпълнят ангажиментите поети в Женева, за да сложи край на споровете за бананите в СТО. В текста се третира искането на Съюза за финансовите аспекти. Заедно с това предложението зачита позицията на съвета, че законодателството не трябва да обхваща конкретни финансови суми за конкретни страни и региони. По-конкретно по мерките за бананите. Компромисният текст включва допълнителна информация за три критерия, които ще се спазват от, критерии, от комисията, когато определя финансовите суми за всяка страна. Също така се описва и, как, и приложението на критериите. Също така се споменава, че комисията държи да започне работа по изпълнение на решението на комисията за ориентировачни суми за всяка страна. Съветът ще може да изрази своите становища по е, сумите. Допълнителните мерки, които бяха е, предвидени в мерките за бананите, са важни за страните от АКТБ. За започна процес на намаляване на митата и страните от АКТБ вече поискаха тази допълнителна подкрепа. Не на последно място бих искал да напомня на парламента, че средствата, които сме обещали на страните от АКТБ, които произвеждат банани в Женева, са, в, са допълнителни и не могат да бъдат извадени от Европейския фонд за развитие. Освен това, тъй като сме в края на, на десетия протокол, нямаме възможност за маневриране в рамките на този инструмент. Няколко думи за инструмента сътрудничество за развитие плюс – там се предвиждат минимални проценти в рамките на дипломацията, економическото партньорство и контакти между страните. Предвиден е и процент за административни разходи. 4% всъщност възлизат на по-малко от 100% и дават възможност да се определят окончателните суми в програмния период. Така имаме възможност да проявим гъвкавост и да отчетем потребностите на място. Заедно с това Съзаконодателите могат да участват в изпълнението на приоритетите по инструмента за економическо сътрудничество Комисията разчита, че пакетът ще бъде одобрен от парламента. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря господин комисар. Сега давам думата на ораторите от името на групите. Започваме с господин Понга, който има две минути. Благодаря. Уважаеми колеги, утре ще се произнесем за трети път за новия инструмент за сътрудничество за развитие. Там се предвиждат съпровождащи мерки за е, страните износителки на банани от АКТБ. Тази програма от помощи предвижда 140 милиона до 2013 година и е изключително важна от нашите партньори от Африка и Карибския басейн, защото този сектор е много важен за техните економики. Доколкото позицията на парламента за делегираните актове не бе приета при изготвянето на този инструмент, искам да кажа, че все пак постигнахме напредък, има ясни цели, има ясни критерии за разпределение на ресурсите от комисията, а и комисията направи декларация относно методологията, която се използва. Освен това, съвета декларира, че в следващата финансова рамка ще се предвижда използването на делегирани актове за външни дейности. И парламента също уточнява тази своя позиция с цел да не се създава прецедент. Аз се връщам от Того в момента, където се проведе 22-та сесия на страните от Африка и Карибския басейн. И мога да ви уверя, че тези страни спешно очакват от нас реакция. Ние трябва да сме наясно колко тежки ще бъдат последиците за страните от АКТВ, ако откажем да приемем е, инструмента за економическо сътрудничество и допълнителните мерки за бананите. Разчитам на вас да подкрепите текста. Благодаря ви. Thank you very much. And I know... Председателят. Благодаря. Сега давам думата на господин Хауит. Една минута, моля. Благодаря. Въпреки, че разглеждаме законността на регламентите, не бива да забравяме, че говорим за 10% от европейския бюджет, посветен за отношенията ни с останалия свят. За това е от особен интерес това са средства, които предоставяне на хора, които са потискани, които са, чието права са потъпвани от техните правителства. Относно законността подкрепям госпожа Кинг Гал и Локвилер, че трябва да се запази правото на Европейския парламент за съвместно вземане на решение след 2013 година по вземането на стратегически решения. И след 2014 трябва да имаме стратегически диалог между комисията и парламента по проектите, които се подкрепят от инструмента за демокрация и човешки права. Защото ако не окажем нужната подкрепа, ще застрашим живота на хора, които са в опасност. Надявам се, че ще продължи прилагането на тези инструменти в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гресе за минута и половина. Скъпи колеги, делегирани тактове не са особено важна тема, но са много важни. Искам да поздравя господин Гьоренс в защита на правомощията, дадени на парламента от Лисабонския договор. Зелената група, разбира се, е за предоставянето на допълнителни мерки за бананите, въпреки че компенсацията по никакъв начин няма да реши проблемите на дребните производители, в контекста на, глобалния, на глобализирания пазар и справедливите мерки в рамките на ОСТ. Нашата група обаче е против да се откажем от правомощията, предоставени от Лисабонския договор. Европейския парламент има право на контрол върху тези 180 милиона. И в никакъв случай не можем да дадем празен чек на комисията или на държавите членки. Искам да ви напомня, скъпи колеги, че от, за отхвърлянето на инструмента за мерките за бананите, ние, парламентаристите, се отказваме сами от собствените си правомощия. Благодаря. Председателят благодаря. Сега давам думата на господин Мейер за една минута. Благодаря. Трябва да от... дадем дължиното на господин Квадрес. Той направи всичко възможно парламента да не бъде изключен от процедурата на вземане на решение по толкова важни въпроси, като тези инструменти? трябва да отчетем, че инструментът и за сътрудничество, и инструментът за демокрация и човешки права са изключително важни, защото не може да има развитие без демокрация и човешки права. Виждате какво се случва в момента в някои страни, с които сме имали отношение в миналото, но не винаги сме слагали въпросите за демокрация и човешки права като приоритети. Затова ние трябва да застанем именно за този аспект на нашето сътрудничество. Благодаря сега. Изказване от залата. Господин Лизък, една минута, моля. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, koleżanki. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Бих искал да кажа няколко неща, като се фокусирам върху юридическият акт, който се отнася до инструмента за демокрация и права на човека. Той поддържа правата на човека, демократичното представителство, плурализма дава ни възможност да се намесваме при ситуации, които са изключително сложно. Ние живеем през 21 век и сме особено чувствителни към експлоатацията на сексуалната експлоатация на децата, подлагането на изтезания на хора и прочие. Ние искаме да допринесем за развитие на гражданското общество, за стимулиране на възможностите за свободно изразяване и за свобода на медиите. познаете един филм, който се нарича Никой не е съвършен. Днес ние сме изправени пред альтернативата да приемем или не тези инструменти. Може би ще имаме един ден да се подсили позицията на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Лисек. Госпожа Ана Гомес има думата. Господин председател, Що се отнася до Европейския инструмент за демокрация и човешки права, сме постигнали споразумение с комисията, в съответствие с което парламента ще осъществява демократичен контрол. Имаме нужда от гъвкави процедури така че да можем да работим а, на място с правозащитни организации. Парламентът а, трябва да бъде информиран за изпълнението на проектите, като гарантира защита на лица и организации, а, които този инструмент би трябвало да защитава. Също така трябва да търсим по-ефективни начини да помагаме на медиите да преодоляват цензурата. Сега обаче няколко думи за актовете за делегации, по-конкретно инструмента за економическо сътрудничество. Съгласен съм с колегите, които възразяват срещу тактиката на шантаж, прилагана от съвета. Парламентът не може да се откаже от своите правомощия по Лисабонския договор. Ние трябва да осъществяваме демократичен контрол върху инструмента за сътрудничество за развитие. Не приемаме тактиката за шантаж и заплаха, че няма да се приложат предвидените процедури по вече поети ангажименти госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много съжалявам, че парламентът не можа да защити своята позиция по време на преговорите с комисията и съвета. Подкрепям тезата, че в бъдеще парламентът трябва да има възможност да се произнася по финансирането по а, този инструмент. Всъщност избраните депутати, а не работните групи в съвета, трябва да взимат решение по тези важни въпроси. Независимо от това, аз ще гласувам за Европейски инструмент за демокрация и човешки права, тъй като смятам, че тази програма е твърде важна, за да бъде допълнително забавена. Ние трябва да работим за повече демокрация в Украина, Иран и другаде. Господин председател, ние трябва да разширим своята дейност в тази област. В допълнение към Европейски инструмент за демокрация, ние трябва да преминем към създаване на Европейски дарителски фонд за демокрация оригиналната и първоначалната идея на Европейския инструмент за демокрация беше да бъде дарителски фонд. И сега е дошло времето да приложим на практика тази идея. Мисля, че по този начин ще се е, засили ролята на Европейския е, съюз е, за насърчаване на демокрацията. Благодаря ви. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolaska-Bobinska. Es folgt Herr Kollege Tirolien für zwei Minuten. Господин Тиролян има 3 минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Нашият координатор не може да бъде тук тази вечер по лични причини. Заедно с това знам, че той споделя моя анализ по въпроса. Померителната процедура беше дълга и трудна. И ако резултатите по инструмента за демокрация и човешки права, инструмента за сътрудничество за развитие, плюс не, също не може да се каже за инструмента за бананите. Постигнатият компромис всъщност не съответства на мандата, който беше даден на, на, във, във връзка с новите правомощия на парламента. Това са правомощия на парламента. Тези правомощия са всъщност това, за което става дума. Наш парламентът трябва да има право на глас като се отрича правото на демократичен контрол и като се прилага шантаж, съветът още един път проявява осъдителна и идеологическа позиция. От тук нататък трябва да се зачитат общите правомощия. Ето защо парламентът трябва да остане суверенен. Ми мисля, че със своето решение за мерките за банани е единствения начин да покажем на съвета, че трябва да зачита нашите правомощи. Ако загубим тази битка, не можем може би ще трябва да чакаме нов договор, който да потвърди правомощията, които вече ни бяха предоставени. Благодаря, колега Тиролян. Сега процедура по спонтанни изказвания господин Проташевич. Благодаря като председател на парламентарната делегация с връзки с Беларус, знаем колко са важни европейските инструменти, които предлагат помощ за демокрация и човешките права, особено в страни с тоталитарни режими. Мога да ви разкажа един много тъжен случай за осъден в Беларус на много години принудителен труд в лагер, именно защото е застанал на страната на демокрацията. Тези инструменти са именно за това да защитават такива хора в тоталитарни режими. Много се радвам, че сме постигнали компромис. Е, радвам се, че има повече елемент на гъвкавост и се надявам, че в бъдеще ще можем още повече да оказваме помощ за демокрацията и човешките права в страни като Беларус. Благодаря. Господин Пашка. Благодаря. През април 2009 година съветът даде предложение за изменения на регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество с страни от третия свят и по принцип с страни извън Европейския съюз. В този момент парламента и съвета имаха различни позиции и за това трябваше да пристъпим и към процедурата, към помирителната процедура. Осем срещи на тристанни между март и октомври се проведоха и успяхме да стигнем до резултата, който ви представяме днес. Тоест, възможността да се вземат стратегически решения чрез делегирани актове. Надявам се, че ще успеем да прекараме успешно съответното законодателство. Госпожа Базеско. Благодаря. Приветствам доклада, който е, се излиза в момент, в който международните сили е, се сменят е, тежестта. Ние имаме много силно влияние в търговията. Търговските отношения на Европейския съюз трябва да търсят нови измерения, географски, трябва да поемем новите предизвикателства и да обвържем финансовата помощ с изисквания, примерно, за екологосъобразност. Развиващите се страни изостават в това отношение и те трябва да изпълняват ангажименти по споразумение, като, например, протокола от Киото – също така трябва да се спазва и изискванията и документите на Международната организация за труда. В противен случай се нарушават основни права. Председателят. Благодаря, господин Сикерски. Финансове са способен реализации заложених целов. Тези инструменти ни позволяват да постигнем съвсем ясни цели, що се отнася до външните действия. Това включва и политиката за развитие. Тези инструменти трябва да бъдат много прецизирани, добре подбрани как да се подредят приоритетите, колко да отиде за демокрация, за образование, трябва ли да се подкрепят предприятията или човешките права, развитието на демокрацията, дали подкрепата за НПО трябва да се има предвид. Европейският парламент е институция, която е, е избрана от гражданите и трябва да може да се произнася по въпроси по същество, свързани с демокрацията, човешките права и свободата. Гражданското общество, постигането на екологичните критерии също трябва да бъдат отчетени. Благодаря, господин Секерски. С това приключихме процедурата на спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря Фюле. Благодаря ви, господин председател. Дебатът беше интересен, той проправи пътя към по-доброто разбирателство. Надявам се и към повече сътрудничество в бъдеще. Аз се слушах изразените мнения от парламента. Обеден съм, че в следващата финансова рамка те ще бъдат взети предвид. Комисията предложи ще предложи текста за тези нови инструменти в едните седмици. Мнозина от вас казаха, че дори сега се нуждаем от защита за онези, които защитават правата на човека. човека. Комисията знае, че има проблеми, когато режими потъпват човешките права и не допускат дейността на НПО трябва да се действа по такъв начин, че да не се разбере от тези режими, че тези НПО се финансират от комисията. Европейската комисия вече е предприела ангажимент напълно да спазва заложеното в Лисабонския договор – в съобщението си Бюджет за Европа 2020 комисията пое такъв ангажимент за широко използване на делегираните актове. Госпожа Лох Билер вече спомена тази част от текста, затова няма да го цитирам отново. Позволете ми само да кажа, че компромисът, който е представен пред вас, е постигане на добър баланс между парламента и съвета. Всяка от страните има неща, които харесва и които не харесва. Ние искаме да имаме една насочена към бъдещето визия, да отидем над ограничената сфера на междуинституционалните отношения. Господин председателю, уважаеми депутати, както беше казано по време на дебата, няма план Б, така че няма такъв вариант този ам, пакет да бъде отхвърлен ако бъде отхвърлен утре, няма да има възможност да се приложат мерките, предвидени в финансови инструмент за сътрудничество с индустриализираните държави и с инструмента за съпътстващите мерки за бананите. За този вид инструмент се заявява, че няма средства ако не бъдат прияти тези мерки за бананите, Европейския съюз ще бъде считан за ненадежден търговски партньор и още по-лошо безотговорен спрямо най-бедните страни от АКТБ. Не това очакват нашите граждани от Европейския съюз. Въпреки това искам да подчертая факта, че този компромис е, е добър резултат за Европейския съюз като един фактор в външните си отношения, както в сътрудничеството, така и в стратегическите си партньорства, както и в отношенията си с страните от АКТБ, производителки на банани. Благодаря ви. Благодаря. С това приключихме дебата. Първо давам думата на докладчика Гьоренц. Благодаря, господин председател. Аз се слушах комисаря Фюле, който току-що каза, че очаква добро сътрудничество, което констатира по време на този дебат. Добре, но ние сме тук, но няма никой на среща. Няма представител на, на съвета. Ако съветът присъстваше тази вечер, можехме да видим какво ни разделя. Можехме да говорим също и за това, което ни обединява. Често съм имам възможност да го направя в рамките на Комисията за развитието на Европейския парламент. Можехме да говорим за обща визия за сътрудничество за развитие, комисия, държави членки заедно. И това се иска от нас от Лисабонския договор. Трябва да има споделяне на отговорностите повтарям, на отговорност. Каква е днешната ситуация? Държавите членки има 90% собствена отговорност в сътрудничеството за развитие. Това е нормално. Те да искат да имат последната дума по бюджета в националния план. Европейския парламент не може да каже нищо в това отношение. Но държавите членки са предоставили значителна сума, която да бъде управлявана от комисията според мандата, който е даден от държавите членки. Европейският парламент обаче остава на страна. Европейският парламент не може да има думата. Има съвсем малка част, която е възложена на комисията, където парламентът може да приложи член 290, на което, което ни дава право да бъдем на равна нога със съвета, но това не се отказва от съвета. Тоест не може да се развие една истинска политика за развитие. Трябва да отговорите дали искате това да стане или не. Мисля, че съветът не прие нашето послание, не разбра посланието ни. Има мандат, който беше, беше определен от съвета по време на унгарското председателство. Координация на сътрудничество от една страна, от друга страна лишаване от средства за реализирането. Парламентът не остана без да се произнесе. когато беше решено въпроса за развитието да се включи в Европейската служба за външни действия. Ние не положихме никакви усилия Не видяхме такива усилия и от страна на върховния представител. Този парламент и особено неговата комисия за развитие иска да каже, че се изисква много по-голям отзвук и повече действия от страна на институциите. Благодаря. Господин комисар, напълно съм съгласен с критиката отправена от колегата Георенс към съвета и отсъствието му. Е, бяха казани чудесни думи за компромис, но нека да привлека вниманието ви още един път върху факта, че комисията трябва да би трябвало да представи напълно преработен документ за инструмента за економическо сътрудничество плюс. Не можем да допуснем комисията да продължава да прилага стар стратегически документ с козметични промени. Всъщност, нека да напомним, че става дума за партньорство. Това е и ключът към други основополагащи политики на Европейския съюз, които трябва да съответстват на политиката за развитие. Стратегическият документ не обръща внимание на това, а също така и целите свързани с многогодишното планиране, а именно да се оказва подкрепа на, дълго, на дългосрочните економически интереси на Съюза. Като законодатели ние не смятаме, че парите на данакоплаците трябва да се използват по този начин. Става дума, това към което се стремим е истинска програма за развитие. Нашата работа не е да пишем сами стратегически документи, това е работа на комисията. Заедно с това ние, би тря... ние имаме право на вето, ако резултатът не ни харесва. Ето защо новото поколение инструменти за финансиране трябва да прилагат този принцип на актовете за делегация. Председателят, благодаря, думата има госпожа Гао. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имахме възможност да обсъдим нещата. Всички, които имат резерви, мнозина тук казаха, че това не бива да стане прецедент, е, са прави. Е, ние разполагаме с цял набор от е, мерки, като фонда за развитие. Но тези финансови инструменти трябва да се оползотворят добре. Многогодишната стратегия не може да бъде предмет на тайни решения и на нас ни е трудно да приемем изключително, изключителната инатливост на съвета. Трябва да, се, трябва да е ясно, че ние сме готови за компромис. Ето защо очакваме онова, за което сме взели решение, да бъде изпълнено в хода на следващия програмен период. Мисля, че нашата отговорност тук е, е двояка. Битката продължава от много отдавна и е, е крайно време е, да се увенчае с успех. Госпожа Лох Билер за две минути. Благодаря господин председател. Нека да се върна на инструмента за демокрация и права на човека. Изказванията по време на тези разисквания показаха, че това е инструмент, в който парламентът винаги е вярвал. Заедно с това обаче дебатът по Европейския дарителския фонд за демокрация показва, че трябва нашите инструменти да предвиждат възможност за гъвкаво реагиране в случаите, в които е необходимо да се окаже спешна подкрепа на демокрацията. Принципът на активно участие на парламента в управлението и контрола върху правата за правата на човека се приема от всички страни, от държавите членки до гражданското общество и гражданите. Ето защо аз призовавам колегите да се подготвят за предстоящата битка. Миналия път трябваше да се борим за самото съществуване на инструмента, сега ние трябва да се борим за неговото усъвършенстване. Благодаря. Благодаря. Господин Мичо, две минути. Благодаря. Първо, нека да благодаря на колегата Дал Куадро за неговата роля в процедурата по помирителяване. Никак не е лесно да се изведе до успешен край един такъв процес толкова много разногласия. Но, нека да кажа, с влизането в сила на Лисабонския договор, който две страни се проведоха референдуми, ние знаехме, че ще имаме ясни права за съвместно вземане на решения в ред области, една от които е областта за сътрудничество за развитие. А това не се случва. А, когато съветът взема решение по законодателен процес в тази област и парламента трябва да участва. Не смятам, че комисията трябва да решава в едната или в другата посока. За нас е дълг и отговорност да участваме в този процес и в края на краищата ние можем да постигнем толкова резултати, по колкото неща сме работили. Не можем да ни се говори нещо, а след това да се прави друго. Така че трябва да се уважават общите права на парламента и съвета като са законодатели, но това не се случва. Надявам се да застанете в подкрепа на парламента да сте наясно, че ние не проявяваме каприз, а искаме да се изпълняват основни задължения по договора. Аз отговарям за финансов инструмент за сътрудничество за развитие и е, ми е ясно, че ако имаше по-добра съгласуваност, е, тук става дума за средства от порядъка на 6 милиарда, Ясно е, че такива средства могат да спасат живота на много хора, ако има достатъчно стиковане между програмите. Благодаря, колега е, Мичо. Сега давам думата на колегата Видал Квадро. Благодаря. На този етап на дебата, ако ми позволите, ще се изкаже и малко субективно като ръководител на делегацията се чувствах като студент, който представя много е, добре разработено есе пред много заискателен преподавател, който е, вижда една грешчица в запетайките и отхвърля цялата ми работа. А, това се случи в преговорите ни съвета. Искам да благодаря на колегите. И също искам да коментирам, че понеже става дума за прецеденти, не е ли един отличен прецедент факта, че ние все пак постигаме споразумение за временно а, удължаване на споразумението? Това е много добър знак за бъдеще. Съвета ни даде политически знак, че поема ангажимент да предвижда пълно използване на делегираните актове при решения за подобни стратегически програми в бъдещето. И затова аз считам, че от стратегическа гледна точка с настоящото споразумение ние постигаме много. Когато се очакват преговори, комисията, когато трябва да преговаря с всяка отделна страна за това как да се разходват средствата, трябва да се отчитат, разбира се, всички приоритети които, и критерии, които са формулирани. И тогава вече страните членки съвета могат да се произнасят за тези е, процедури. Но парламента не може да бъде изключван от е, целия процес. Това е просто прекалено. Но нека да отчетем, че постигнахме напредък. Нека да сме наясно, че политическите и социални последици от неприемане на, доклад, на законодателството ще бъдат много значителни. Председателят. Благодаря. С това приключваме дебата. Утре в 12 часа на обед гласуваме. Следващата точка по дневният ред е изявление на комисията за форума за